Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, мисля, че днес след обед можем да започнем заседанието. Става дума за е, презентация на изследването на тема автомобили със собствено управление, бъдещето на автомобилния транспорт и също така автомобилен транспорт в ерата на новите технологии. Ние е, веднага е, правим връзка с е, срещата в Амстердам, където също темата беше автомобили със собствено управление, така че наистина сме аптодейт в парламента. Искам съвсем сърдечно да поздравя сега нашите е, докладчици, които ще представят своите позиции. Първо обаче трябва да бъде представено това е, проучване автомобилите със собствено управление, бъдещето на автомобилния транспорт. Евис Глив ще е, направи тази презентация. Давам ви думата. Uh, Благодаря. За мен е чест е, тук да представя резултатите от нашето проучване за колите със собствено управление. Ние получихме много трудна задача в е, проучването е, първо правиме класификация е, на самостойните МПС, след това правиме проглед на проектите и съответните дейности, които се извършват в Европейския съюз и Штатите. Лесно отново, но трудните въпроси беше да очертаем бъдещите насоки за развитие на тези технологии и потенциалното въздействие за потребителите на пътния транспорт и обществото по-широк смисъл. Също се очакваше да дадем и някои препоръки за бъдещи действия. Нашето проучване е, се е, с, фокусира главно е, върху е, автоматизацията. Знаете, че има разлика между автоматизация и връзка между на МПС и когато говорим за потенциални въздействия за бъдещето, двата понятия автономност на МПС и връзката между МПС, как се свързват, как взаимодействат с транспортната инфраструктура и интелигентните телефони, това са различни понятия, които обаче съществуват в много обстоятелства съвместно. Особено ако искаме да изследваме потенциалните въздействия. Тук слайда е от Амстердамската декларация – и е, затова и използваме, е, решихме, че най-добре е така да използваме най-новите документи. Тук ви представяме класификациите, използвани както за автоматизиране на МПС в дъното и тези за свързване на МПС. В нашето проучване очертаваме различните технологии, които се развиват в момента или вече са изведени на пазара за различни нива на автоматизиране. Днес нямам време да ви описвам в подробности тези технологии, но добре е да се покаже, да се каже, че пълната автоматизация е само една крайна точка в процес, който всъщност се състои от различни нива на автоматизация. Тук на слайда виждате, че има пет нива. И пълната автоматизация, т.е. напълно автономна кола е последното ниво. Също така трябва да се знае, че може да се направи разграничение, така може да се тегли черта между трето и четвърто ниво на автоматизиране – защото всички е, използвани в момента или разработвани е, технологии в е, първите три нива е, са е, ориентирани към е, водача, т.е. да се подобри безопасността и комфорта. А на ниво 4 и 5 вече се появява нова парадигма, нови понятия – там МПС се предполага да осъществява за дейността си автономно. Ние направихме съответни проучвания за проектите и научните изследвания, които се извършват. Европейската комисия доста подпомага тези изследвания и също различните участници в съответните проекти. Много различни организации участват в тези проекти. При оценката огледахме Европейския съюз, Штатите и Япония. Опитахме се да направим категоризация на случващото се и е, очертахме поне два подхода за е, частните МПС много голяма част от автомобилната индустрия и други участници в този процес са избрали подхода така наречен еволюционен, т.е. автоматизацията на МПС се случва стъпка по стъпка. А, и последната стъпка е пълно автономност на МПС. Но има и други институции или организации, които работят по друг подход, който ние наричаме революционен. Google, примерно, е най-забележителният пример за тях. Те се насочват изначално към пълна автономност и не се интересуват от по-низки нива на автоматизиране. Тук, до тук бяха лесните ни задачи. След това се опитахме да проучим какво ще се случва в бъдеще. Направихме разговори, с, разгледахме различни аспекти, прегледахме много материали. Няма едно общо мнение какво ще се случва. На базата на нашите проучвания ние считаме, че е, авто, пътническите автомобили ще имат е, повишено ниво на автоматизация между второ и четвърто ниво, краткосрочно много технологии вече са изведени, изведени на пазар. Дългосрачно, 20 до, 10 до 20 години, ще има и по-сложна автоматизация, но за момента не смятаме, че пълна автономност ще бъде е, възможна в скоро е, време, да речеме близките 20 години дори е, да се появят по-конкретни е, технологии в това отношение и по-рано. Що се отнася до е, товарния транспорт, схващането ни е същото. Т.е. прогнозата е, че ще се въвежда автоматизиране стъпка по стъпка. Средносрочно отговорността на водачите ще намалява прогресивно и пълното е, автономия ще се случи доста по-късно. По отношение на градската среда и е, обществения пътнически транспорт, там считаме, че напълно автомо, автоматизирани МПС е, ще бъде ограничено само до конкретни среди, примерно изложбени центрове, летища и така нататък тези, този тип автоматизация, пълна автоматизация, може да се случи и по-рано. наясно съм, че има много ограничено време, затова минавам бързо през различните заключения. Разгледахме и въпроса за безопътната безопасност, ако 90% от инцидентите там са свързани с човешки грешки, така че автоматизацията ще има голямо въздействие върху този момент. безопасността на автоматизираните системите първо трябва да се докаже. Ние в нашето проучване отделяме много страници на разглеждането на този въпрос. Освен това, коя, кои елементи на автоматизирането ще допринесат за безопасността, зависи от това доколко е, е наситена с автоматизация съществуващата, съществуващите МПС. Също гледахме въпроса за задръстване и емисии. Във всички случаи социалните разходи ще, нам... Нам... ще се намалят, защото хората ще могат да вършат други неща, докато пътуват в задръстване. Но по отношение трафика като цяло, може би ще има различни въздействия да речеме, че ще има по-голям капацитет на мрежата, защото заради автоматизиране, но може да се окаже, че има и по-голямо търсене за транспорт. Разгледахме и други въздействия, нямам време да ги коментирам. Изредени са тук на слайда, който ви показвам. Достъпност, въздействие върху индустрията, трудовия пазар, етиката и готовността на обществото да ги приемат. Предлагам ви да прочетете нашите заключения. И а, ще се възползвам от останалото ви време да коментирам препоръките. Опитваме се да видим как максимално могат да се използват положителните страни. Във всички случаи трябва да има и повече изследвания, да се създадат системи за обмен на знания, където да се залагат резултати от пилотни проекти и тестове. Считаме, че трябва да се отдели много внимание на местното и, и градското измерение, защото там могат да се получат много ползи, но и много рискове и недостатъци. На европейско ниво, според нас, трябва да се очертаят насоките за развиване на този транспорт в бъдеще и как той ще си взаимодейства с други автоматизирани системи. Като цяло приема се общо, че е необходима обща политика и обща рамка, обща стратегия за автоматизация. Що се отнася до изпитанията, необходимо е да има международно сътрудничество, за да се използва е, нарастващия опит е, в тази е, насока. Извеждане на пазара, вероятно това ще се случва стъпка по стъпка, т.е. да се започне с по-низко ниво на автоматизация и тогава на базата на опит да се преминава към по-високо такова. В доклада се очертават и изреждат и директивите, които трябва да бъдат изменени заради този процес. в декларацията от Амстердам са възприяти много от тези идеи с тези стълбове, за които става дума. И смятаме, че нашите препоръки ще допринесат за дебата и съответно за приятите решения за по-нататъчни действия. Благодаря за вашето изложение. След това ще има още два доклада, след което ще имаме дискусия. За следващата презентация времето е 7 минути. Вие сте информирани и искам да посоча, че можете да говорите и народния си език, тъй като е осигурен превод. Следващият оратор е Стефан Нойгебауер. Е, той е, е председател на AirTrack БМВ. Давам ви думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, радвам се много на поканата. С удоволствие говорим по темата автоматизиран транспорт, обаче е, всъщност това ще създаде една съвсем друга картина на транспорта в бъдеще. Мога ли сега да получа презентацията. Виждате някои от основните понятия тук. Транспорта на бъдещето ще бъде по-електрифициран, той ще бъде свързан, интегриран, интермодален и разбира се автоматизиран. Днес говорим за темата автоматизиран транспорт. Какво очакваме от автоматизирания транспорт? Ние виждаме че има съвсем решаващо подобрение в безопасността на транспорта, както каза изказалата се преди мен. 90% от злополуките се дължат на човешко невнимание, а това ще се преодолее с бъдещите автомобили. Имаме темата управление на, автом... на движението и избягване на задръствания, след това ефективност и е, намаляване на емисиите на въглероден двуокис поради е, по-добро поведение при е, управление на МПС. Също така ще имаме е, предвид и застаряващото общество и комфорта, който създава автоматизираният е, автомобил. Така че ние сме е, насочени към съвсем принципни подобрения в транспорта, но кога ще настъпят те? Виждате тук различните етапи на автоматизираното е, движение, на автоматизирания транспорт. Съвсем дясно е напълно автоматизираният е, автомобил. Е, и няма обаче да се получи така, че изведнъж пътното движение да се автоматизира изцяло. Има различни етапи в развитието. Ние се намираме по средата на това развитие Виждате от лявата страна, например, предупреждение за спазване на дистанция, асистенти и така нататък. Ние сме по средата на това развитие, както казах. какво прави автоматизираният автомобил в бъдеще, подобно на това, което прави човека. Първо той трябва да а, реализира средата, след това да преработи информацията, след което да предприеме действия и е, за да се е, възприеме средата, е, са необходими много сензори. тази картина ви показва не бъдещето, а автомобил, който се произвежда и който можете да закупите. Тук виждате сензорите, с които разполага един модерен автомобил днес. Това е много важно изображение, защото можете да видите колко е важно за създаването на стойност в Европа това и колко може да допринесе индустрията и е, доставчиците, произвеждайки е, сензори, също така и е, изследователската сфера, защото цялата тази информация трябва да бъде преработена и да бъде пренесена в модел на средата. На това изображение виждате какви шансове са заложени за заетостта и за иновациите в Европа. Това са системите, които един автомобил е, използва днес и ще използва в бъдеще. С е, увеличаване на качеството на автоматизираното движение, т.е. по-високи нива на автоматизация, ние ще имаме нужда от допълнителна информация от околната среда. Т.е. в случая чрез телекомуникационни системи ще постъпва информация в автомобила и това е вторият важен момент, който искам да подчертая. Тук ни е необходимо пълно покритие с телекомуникационни доставчици и е, те са необходими, защото темата автомобилите е, със собствено управление е, ще заемат много повече територия. А за тази цел ни е необходима добра телекомуникационна мрежа. Тоест малко по-различни са тук нещата отколкото при традиционната телекомуникация, където първо се покриват градските центрове, а за транспорта обратно първо е, извън градските пространства трябва да бъдат покрити. Е, за тази цел са ни необходими е, повече данни. Трябва да бъде безопасна комуникацията, да бъде сигурна комуникацията в автомобила. И, дами и господа, това е предизвикателство. Ако трябва съвсем ясно да се изразя, има хора, които твърдят, че бъдещият автомобил е мобилен телефон с 4 колела. Не, не и пак не, това не е така. Едно превозно средство никога не може да се сравни с смартфон на 4 колела. Тук безопасността е различна и друга, друг тип безопасност трябва да гарантираме. И помислете си колко време ползвате вашия смартфон. Две години, три години или пет години. 10 години. Защо задавам въпроса за 10 години? 10 години е, е средната възраст на едно превозно средство в Европа, което означава, че е, понякога те се задържат и 20 години на пазара. Ние трябва да гарантираме безопасност за 20 години и повече. И тук виждате разликата с е, смартфона поради което твърдим, че ние като индустрия трябва да гарантираме сигурна комуникация в превозното средство. Ние не можем да разрешаваме на всеки да влиза в комуникация с автомобила, а трябва това да се прави много ясно, много структурирано, като се използват платформи, комуникацията в автомобила може да се осъществява само а, чрез управлявано бекхенд решение. За тази цел са ни необходими привилегировани е, средства за комуникация е, в автомобила. Ако има, например, предупреждение за опасност, е, то трябва да може да се изпраща веднага. И всичко това става в среда, в която се появяват нови международни играчи. Вие виждате тук от една страна кой може да участва в това автоматизирано движение. Разбира се, производителите на автомобили, доставчиците, обществото, което проявява готовност към това. Необходимо е законодателство, парламенти и всеки има много важна задача в целия този процес. Също така ясни правила за обмен на данни. И точно това е, е сферата, в която възникват нови играчи, като например американските концерни Google и Apple, които са много опити е, в обработка на големи масиви от данни и, и разполагат с е, финансова мощ тези фирми имат много по-голяма финансова мощ, отколкото европейската автомобилна индустрия, между другото. В обобщение желая да посоча, че е, автомобилите със собствено управление е, дават големи шансове на Европа за заетостта, за е, екологията, за безопасността. Има огромни предизвикателства в индустрията и в обществото, поради което ни е необходима е, много амбициозна изследователска инвестиционна програма, за да бъдем начално място в света. Миналата година ние публикувахме първата пътна карта за автоматизираното движение. Можете да се запознаете с нея, ако желаете. Тя се актуализира непрекъснато. Председателят, благодаря господин Найге Сега господин а, Мюлер Uh, Благодаря, господин председател. Здравейте. Аз с радост ще ви представя собственото ни виждане на тази тема и скромния опит, който трупаме съвсем от неодавна. Няколко думи за нашата фирма, която може би не всички познавате. Имаме над 100 годишен опит в обществения транспорт. Започнахме с транспорт през планинските проходи на Швейцария, който правим и до днес. Покриваме цяла Швейцария, като с автобусни услуги работим в Швейцария, но също във Франция и Лихтенштайн. Предлагаме също и комбинирани услуги, като като съвместно пътуване, които са съвместими с нашите автобусни услуги в Швейцария. Сега това, за което искам да разкажа, е за нашите автономно пътуващи автомобили. Е, имаме всъщност е, от е, септември септември миналата година е, в неголям град Сион малки превозни средства, електрически, напълно автономни, те са в движение. В бъдеще ще бъдат използвани е, по улиците на града от юни тази година. Това ще бъде градски транспорт в град Цион в Швейцария. Идеята, разбира се, е този е, шатъл, тази совалка да се използва от всички, като градски автобус, но ще има и възможност за повик... обслужване на повикване на тази совалка, на, тази, на този шатъл. Е, няма да е напълно е, отворен транспорта, ще работи в града Сион, но това са всякакви улици, по-натоварени, по-ненатоварени, в центъра на града, павирани улици, е, стигайки до хълма край града с туристическата атракция Малък замък. Там ще пътуват тези автобуси и сувалки и ще удовлетворява различни изисквания за маршрути в определен район. Разбира се, това не е само наша работа. Ние работим с университети, с университета в град Лозана, основно и академични институти използваме френско производство автомобили. автомобили. Това е един, една млада фирма, стартап на ВИА. Контролният софтуер е разработен от млада малка компания Месмайл от Лозана. Тоест, е, е, изцяло европейски проект за тази градска, градски автомобил, е, автомобил совалка. Защо? Защото вярваме, че тези малки бусчета могат да допълнят нашия обществен транспорт. Това е допълнение към двете ни основни автобусни линии в града, след това трамвайния транспорт и разбира се транспорт на туристи, ко който е с променлив, натоварване с променлива величина през сезоните и през в зависимост от времето, но също ще се използва от хора на малки разстояния, да речем за покупки и така нататък. Това са основните цели, които, за които ще използваме през следващите две години този шатъл. Надяваме се това да доведе до сериозно внедряване в системите за градски и обществен транспорт това, което ние имаме като визия, говоря и за нашето търговско предприятие, ние вярваме, че тези самоуправляващи се автомобили могат да допълнят обществения транспорт като идеята ни е да, да няма толкова автомобили, по-скоро да виждаме автом... шофьори без коли. Искам да кажа за Колите предизвикват задръстванията на, на натоварването с нарастващото население. Ние залагаме на обществения транспорт и смятаме, че той може да бъде по-ефикасен и по-привлекателен чрез тази технология. За това ние разработваме тези нови пилотни проекти за новите изделия. Благодаря за трите интересни изказвания. Давам думата сега на Вим Ванденкамп. Да, господин председател, искам да ви благодаря най-сърдечно. Ще говоря на холандски. Господин председател, имам един съвсем практически въпрос. Има... Изслушахме три доклада, обаче не доклада на госпожа Фризони. Ще го получим ли и него, защото останалите ги получихме? Е, това са съвсем различни теми в е, този доклад. Не става дума за доклада на госпожа Фризони. И след това вторият ми въпрос – който е насочен към господин Нагебауър. Надявам се, че правилно изговорих името ви. Става дума за етапи 1, 2, 3, 4, 5. Казвате, че сега се намираме някъде по средата. Господин Крамер и аз бяхме миналата седмица в Амстердам и там се посочи, че вече сме на края на фаза 2. Вие казвате, че е, се намираме някъде по средата. Това е доста голяма разлика. След това възниква въпроса дали ще постигнем някога етап 5 или фаза 5. Ако да, е, кога? Е, след това, още един въпрос към господин Мюлер. Аз познавам се Е, е, бил съм в отпуска там. Това е много спокойно градче с красиви църкви и други забележителности. Там също има ли достатъчно взаимодействие с деца, с пешеходци, които пресичат улиците, с туристи? Защо не направите това в стария град на Женева или в Берн? Благодаря, Исмаил Ято. Съжалявам, че ви прекъсна. Благодаря. Първо искам да благодаря за направеното проучване и за изслушаните доклади. Е, това автоматизирано пътуване или автомобили със собствено управление е една от моите хобита. И смятам, че това е, може би, най-интересната тема, която като политически лица ще трябва да разискваме през следващите години и десетилетия дори. Аз още веднъж искам да се върна към това, което очаквам от Европейската комисия. Е, няма да е, отправям критика, просто ще си я спестя, само ще отправя похвала. Мисля, че няма да е грешно, ако кажа, че в Хоризонт 2020 100 милиона евро са предоставени от а, тази програма и това е за а, автомобилите със собствено управление. Смятам, че това е добре, обаче не трябва да се радваме предварително, защото по мое знание американците и са предвидили 4 милиарда евро, евро така че виждате в какви категории се движим – и за какви категории говорим. Смятам обаче все пак, че е добре изобщо, че имаме нещо. Смятам обаче, че нашата европейска политика твърде изостава. Ние не сме а, на ниво на напредък, такова каквото е желателно. И може би ще трябва да си помислим дали да не създадем специализиран инструмент за насърчаване, за цифровизиране на транспорта. Затова моето искане към Европейския съюз, и към държавите членки Европейската комисия да създадем ясна правна рамка, в която да бъдат изяснени всички тези въпроси, които разискваме днес, като, например, защита на данните, cyber security и така нататък, и как правена сметка ще бъдат предоставени финансови средства в разумен размер. Аз е, е, искам да се обърна, е, обръщам се към господин Агебар и господин Мюллер с технически въпроси, не политически, защото първия въпрос е да, ако ръцете няма да бъдат вече на волана, Виенска конвенция и така нататък, какво се, ще се случи, ако се стигне до злополука? не в смисъл на гражданска отговорност, а в техническо отношение дали днес може да се гарантира тези различни радарни системи, камери и подпомагащи системи могат да действат и колко са надежни и дали в крайна сметка водачът в случай на непредвидена ситуация може да се намеси. Води се дебат с кормило, без кормило, ако се автоматизира тогава без кормило, други искат пък да има кормило. Ако а, не могат да действат системите, всички тези въпроси ме интересуват. И последния въпрос в тази връзка е колко са вероятни е, рисковете от серийни грешки, защото ако е, милиони автомобили са така оборудвани, може би е, няма да бъде възможно те да бъдат изтегляни от е, пазара, тъй като това е свързано с много голям риск. Доминик Рике, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да посоча, че а, ние очертахме редица проблеми, а, които а, са а, свързани с а, а, B3 а, категория 5 дори. Първия въпрос, който искам да е, отправя към тримата докладчици, че съм изненадан от времето, което се предвижда за достигане на категория или паза 5. Е, твърди се, че е, известен брой години са необходими за това, но като гледам какво става от началото на концепцията до сега, е, минаха е, редица години. И за това трябва, защо трябва толкова много време, след като за разработката на а, такива автомобилни модели а, или пък защото смятате, че инфраструктурата ще изисква едновременно е, технологическо комплексно развитие е, за е, целите на сигурността, редънтността и капацитета и мощността. И след това проблем в инвестициите в инфраструктура. Ще бъде ли необходимо да направим значителни инвестиции в инфраструктурата? И вторият ми въпрос, дали по ваше мнение развитието на такива автомобили със собствено управление трябва да се предпочита в градовете, както виждаме в момента за запазените маршрути. Е, в Ларошел също има такива опити, така че трябва ли да бъдат предпочитани големите пътни артерии и ще има ли проблем е, за развитието в градовете или е, ще имаме смесено развитие, като аз мисля, че по този начин ние ще се приближим до обществения транспорт така че ние по-скоро имаме интерес да се насочим към градовете и е, също така малки и големи е, разстояния. Тези автомобили, които е, ще бъдат разработени, дали ще бъдат подходящи и за двата случая, за градско движение и извън градско движение. Карин Мадали. Благодаря, господин председател. Това е тема, която много силно ме интересува. Аз съм докладчик за градската мобилност. Но също така а, а, ние започваме един нов век. И това, което а, работим, е всъщност първите стъпки към една роботизация, към настъпването на роботите. Въпросът е колко ще струва една такава напълно автономна кола? Каква ще е цената, първо? И втория въпрос. Съгласен съм с господин е, Рике, че вече има свързани коли, е, автономни коли от 10 до 5, е, т.е. независими коли е, в близките 10-15 години, а сега ще стигнем и до е, автономните. Само, че кой ще бъде отговорен в случай на инциденти? е, тези, които работят по интернет и поддържат програмите, конструкторите или кой? Защото в края на кращата ние като законодатели трябва да си дадем отговори на този въпрос. Къде е отговорността? Трето, скандала Volkswagen, например, станахме свидетели на него и какво ни казаха, че мнозина от произвеждащите коли не спазват нормите, но тези, които страдат всъщност са е, гражданите. Добре, а тогава е, колата на бъдещето, кой ще я е, атестира? Как ще й се дават съответните показатели? Как ще се дават съответните разрешения да излязат на пътищата тези коли? Е, трябва ли е, независима агенция за бъдещите коли? Това е също въпрос. После говорите много за климата и аз като докладчик за градска мобилност мога да ви кажа, че свързаните коли не могат е, да заместят е, настоящите МПС. Тоест, е, на пътя ще се появят просто още коли. Няма да изчезнат някои от тях. Та, независимо, че тук ни давате примери за автобусите на бъдещето и така нататък, ние трябва да се ориентираме към а, колективния транспорт. После всички тези коли какви ще бъдат? А, електрически или дизелови? новите горива, какво ще се случи с тях? Безкрайно много въпроси имам, господин председател. Ще се опитам да говоря бързо. Знам, че има и други. Поне още два въпроса имам. Защита на данните. Само споменахте. А, това е една огромно поле за работа. И накрая. Отново съм съгласен с колегата Рике не може да има такива коли разработки, ако нямаме съгласието и взаимната работа на а, всички власти, включително и на местно ниво, защото е нужно да се създава съответната инфраструктура. Питер Лунквен. Да, мисълта за автомобили със собствено управление не е, ми е чужда. Всички знаят, че съм фен на автомобилите и с удоволствие карам автомобил. Но може би този тип автомобил не ми харесва особено много. Много съм загрижен. Например, ако направим едно сравнение, пред компютъра сте в къщи, изведнъж падате и е, Всъщност аз е, не искам а, е, да карам автомобил с такава компютърна система, която изведнъж отказва. След това този проект, ако го разгледаме и от економически аспект, трябва а, да им бъде наложен като решение този тип автомобил – а, а никога няма успех, когато се налагат решения. Хората протестират в такива случаи и а, е, наистина са против. Трябва да има свобода при прилагане на този метод или не, който е, управлява автомобил, трябва да има тази свобода и ако не се чувства сигурен в даден тип автомобил, е, който е управляван електронно, той може да се откаже от него. Имаме няколко въпроса във връзка с застраховането при злополука, кой ще плати застраховката, кой отговаря в случая и предвижда ли се да се наложи подобно нещо на хората. Благодаря. Е, Дитер Леблехткох. Благодаря. Моят въпрос е в същата посока. Аз самият съм очарован от техниката и също от тези а, системи за а, подпомагане на водача, когато, които съществуват днес. Но като говоря с гражданите, виждам, а, че те имат големи страхове от а, хакерски нападения и от м, повреди в техниката. Например, а, точно БМВ извършва реклама с фактора удоволствие. Е, и за това ви питам как, как виждате развитието на този тип автомобили? Изабела Демон. Благодаря. Искам веднага да кажа, че не се страхувам от тези автомобили. Нека ги тестваме и може би това ще даде отговор на много въпроси. И аз трябва да кажа, че и много от полети вървят, минават на автопилот и това не плаши никого. Аз имам по-скоро чисто практически съмнения. Това автоматично пътуване предполага инфраструктура, която да се финансира от обществени инвестиции. Не само сензорите, вградени в автомобила. Това, всичко това е свързано с изграждането на инфраструктурни мрежи мрежи. В Европа има много е, области, където няма широко лентов интернет. Е, стигнали се до автомобили, е, трябва да има, да разполагаме и със съответните други инфраструктури. След това отговорността това вече е сива зона. В момента нещата и с, с засилен субективен фактор. Ам, шофьора отчита обстановката, климатичните условия, състоянието на автомобила. Има субективна преценка с правни последствия. В бъдеще също ще има а, такива фактори. Пригодност на шофьора, възраст на водача, пречки, пред които се изправя. Е, има неща, които може би ще притеснят потребителя преди да вземе решение в полза на такъв автомобил. От, от друга страна, има страшно много шансове. Такъв автомобил ще даде автономия на много хора. Но какво ще струва това? 20 години трябваше да минат, за да могат електромобилите да станат общо достъпни. Бъдещето няма да зависи толкова за придобиване, а по-скоро за покупка на услуги, не толкова на стоки. Питам се, това ли е всъщност бъдещето? Това не е традиционен автомобил, как, като днес, а както четяхме в футуристични а, списания, а, да речем едноместни автомобили, които да бъдат свързани с други. Сега Андрея Дели. Благодаря, господин председател. Две неща искам да кажа, времето ни е кратко. Господин Нойгебауър, говорихте за Connected Corps. Това е понятие е, като част от разработката на автомобилите. Това, което аз искам да попитам е Различните авто, автопроизводители използват различни системи. Съвместими ли са те помежду си? М говорим за смартфони, за компютри може би ще има спорове, както между Windows и Android и въобще различните операционни системи. Как е, ще се отрази това на иновациите в Европа в областта на автомобилостроенето. Известен е примерът с Nokia. Nokia известно време беше водеща на пазара с прекрасни пазарни позиции, след което излязоха нови иновации, нови продукти от други страни, от други континенти и се настаниха на пазара как ще изглеждат нещата на европейския пазар. Евтомоперск, европейските автомобилостроители ще се наложат ли? И както е, споменаха колегите, отговорността. Кой ще носи отговорност при транспортни происшествия? как е, ще бъде поемана отговорността за автомобили и съответно как ще се застраховат автомобилите. Какво ще, как стои въпроса с застрахователите? Е, как се подготвят те в своите дейност за новите изделия? Мади Делво има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че организирахте това изслушване. Аз не съм член на тази комисия, но работя в комисията по правни въпроси и ръководя група, работна група за етика и право в роботиката, което разбира се включва и автомоб... безпилотните автомобили, така да ги нарека. Ние по-конкретно обслужваме въпроса за отговорността, за страховката, е, имаме, готвим доклад, който ще бъде готов в края на май и се надявам, че е, вие също ще се включите в обсъждането и ще допренесете за доклада. Имам конкретен въпрос, е, като подкрепя всичко казано до сега. За господин Мюллер искам да ви попитам. Опита на град Сион. Мисля, че това е свързано с информация, информатика, обмен на данни. Дали град Сион трябваше да пригоди инфраструктурата си, за да позволи движението на автобуси без шофьори, защото, както разбирам, те не могат да се движат навсякъде. Е, каква е причината е, за съответното е, за оборудване или за инфраструктура? председателят. Благодаря. Благодаря ви не само, че се изказахте, но и че присъствате, че проявявате интерес към общи теми. Ето, вие идвате, слушвате добре, слушате добре, дошли в нашата комисия, надявам се на добро бъдещо сътрудничество. Джордж Бах благодаря, господин председател. Люксембургските колеги се интересуват от всичко. Ние сме голяма страна, е, но не, макар и не сме толкова многобройни. Сега, сега сериозно много колеги вече зададоха въпроси за отговорността и гражданската отговорност. Струва ми се сложно в случая на технически отказ сме свидетели на изтегляне от пазара и всичко свързано с това, затрудненията на промишлеността, включително засегнато добро име и така нататък. Спрете се на този въпрос. И второ, гъвкавостта. Е, автомобилния транспорт, сухопътния транспорт изобщо имат за мен голямото преимущество на гъвкавостта в сравнение с ЖП или релсовия транспорт, трамваи и така нататък, всичко, що се движи по релси. И мога да си представя, че при технич, подходящо техническо задание, към автомобила и към инфраструктурата, ще се загуби голяма част от тази гъвкавост. Прав ли съм? И желателно ли е това? Какво мислите по този въпрос? Това ще бъде в ущърп на по-голямата гъвкавост. И трети въпрос, като ще попитам с колегите Кохи Дели в този дух – опасенията, притесненията на гражданите относно технически повреди или пробив от, на системите от хакери. И както каза господин Дели, европейското сътрудничество е, усеща се вече, че всяк, всеки голям автомобилостроител е, е, провежда собствени изследвания, собствени и собствени, произвежда собствени компоненти, които не са съвместими. Смятате ли, че европейското автомобилостроене може да тръгне по пътя на Airbus и да произведе един европейски автомобил с такава автономна система? Председателят и аз съм се записал за изказване и ще кажа следното. Автоматизирани автомобилите, идеята не е нова. Аз съм берлинчанин, казвал съм го преди 30 години. Имаше автоматично метро, линия 4, но не посмяха да, се, да бъдат пуснати тези мотриси без човек. Седеше човек, който нищо не правеше, но хората виждаха, че има е, човек вътре. Всичко бе чудесно. В Лил е, метрото пътува без водач. Е, това не е ново, но авто... ново е автоматизирания автомобил. За това най-много ми хареска от а, коли без а, да, водачи до водачи без коли. Да, говорим за 10 годишен ж, живот на автомобилите. Това е средна стойност, те издържат и повече. Но то ще се движи само час, 23 часа. А, ще е, има по-малко автомобили. Това е опасно за автомобилостроените. Спомням си конференцията Велосити в Мюнхен. Тогавашния мюнхенски кмет на английски каза е, е, е това ще означава на бъдеще е, в превод на съответните думи е, велосипедия, автомобили и метро. Тоест, ще имаме много по-малко автомобили. Трябва да се помисли за автомобилната индустрия, как ще се спестят работните места, но е, има решения, както в Даймлер Benz преди 25 години, тогава те строяха какво ли не и е, интерсити, влакове, коли, велосипеди и така нататък. Смятате ли, че автоматизираните автомобили в, в, е, в обществения транспорт, както разбира се, от Швейц... може да се очаква от Швейцария, смятате ли, че тогава ще е необходимо и е автомобилостроенето да преосмисли поведението, за да се напасва към е, участие в тези автоматизирани видове транспорт от всякакъв вид. Има ли смисъл това или са просто фантазии? Имате възможност да отговорите, госпожо Фрисони, Първо давам думата на вас. Thank you. Yeah. Благодаря. Много различни идеи, предложения. Ще е, се опитам да отговоря и после ще дам думата и на колегите. Що се отнася до нашата визия, системите за автоматизиране и свързване на автомобили, трябва да имат и нова парадигма за мобилност. Госпожа Адамонта също говори по този въпрос, а именно, че тези системи имат огромен потенциал, за, особено за градското ниво. И тогава може да има и нови системи за собственост на автомобилите, т.е. те да не бъдат притежавани, а да бъдат споделяни. И ако вървим в тази е, посока, може да се получат много подобрения. Be, could, could в градско ниво. Ако се тръгне в обратната посока, риска може да бъде сериозен, да но а, следва да се мисли за приложение на тези системи не само на градско ниво. А, магистралите, например, има съответни е, инструменти, които могат е, да държат колите в е, съответното платно, ако се разсеете, да речем. Е, така че е, ние не смятаме, че те ще се прилагат само в една конкретна среда. Напротив, ще има много различни приложения на различните нива на автоматизация, в зависимост от нуждите. Но пълната автоматизация ще се случи е, малко по-късно. Защо? Е, включително и по съображения за сигурност. Изпитването на тези е, технологии трябва да бъде е, проведено, за да се докаже безопасността им. Ни, това не е направено нито в е, Штатите. Примерно, ние следим какво се случва с колата на Google Нали, правят се тестове за самоуправляващ се е, автомобил, но все още не е направен тест, който да удостовери е, показателите на колата по, по отношение на безопасността. По, що се отнася до застраховките, по-малко се безпокоим за тях. Защо? Защото Съществуващата законова рамка може да се справи с проблема, защото е, ще се върви към е, конфигурация на отговорност за продукта. Разбира се, трябва да има съответните промени с промените на обстоятелствата. Ние е, зададохме въпрос на потребителите, смятат ли, че ще има много, е, на производителите, че ще има много загуби от е, въвеждането на автономни автомобили. Те казаха, че е, е, не. Извинявайте, интервюирахме за страхователи, защото те смятат, че ще има повече акцент на отговорност на самия продукт. А хората все още действително са скептични за използване на тези технологии, да коментирам и другия ви въпрос. А, Що се отнася за това дали трябва да има независима агенция в Европейския съюз за тези технологии, Ако искаме да ги изведем на световния пазар, имайте предвид, че трябва да има международна институция, която да помогне на този процес. В е, Европа има е, международен е, форум, който се занимава с е, тези неща. Благодаря, Найге. Господин Нойге Мауер, имате възможност да отговорите. Разбира се, искам ми се да кажа много неща, но ще сведа отговор си до техническите въпроси. За господин Ванден Камп попитахте още за времето и до, до какво ниво сме стигнали. На страница четвърта от, от презентацията на AirTrack можете да видите информация. Ние в момента сме на ниво 2 тези автомобили можете да купите. Вече сме на, на прага на етап трети. Точно в средата на описания процес. Защо отнема толкова време? Първо, в миналото просто нямахме техническата възможност е, да получим на разумна цена сензорите и останалото оборудване т.е. започнахме с, е, така да се каже, системи подпомагащи шофьора, антиблокажната системи. Е, това бе една от първите системи и е, развитието върви в тази посока. Какво следва? Първо ще има движение извън градовете. Технически е по-просто. Пътуването по автомагистрала е технически по-просто от една сложна обстановка в града с пешеходци, спирки, трамваи, други автобуси и така нататък така. Така че първо извънградско движение и там имаме и необходимата телекомуникационна инфраструктура и след това поетапно в градовете. Господин Ерток и господин Бах, говорихте за транспортни происшествия. Автоматизираните е, е, транспортни средства ще предлагат по-висока сигурност и безопасност, но 100% безопасност няма. Ще има и в бъдеще неизбежни произ... Е, происшествия. Ние като производители не се опасяваме от технически отказ или срив на системата. Тоест системите се следят взаимно. Днес, например, има радар бариери за разстояние, когато при замръзване на част от определени системи дават сигнал и шофьора трябва да поеме движението нямаме особни опасения, но може да изпадне ситуация, когато има неизбежно происшествие. И как се взема решението тогава, питахте. Това е важен въпрос и ние се нуждаем от помощта на парламента. В крайна сметка няма да има дебат кой ще бъде жертвата на происшествието. Това сензорите не могат да различат технически. Ще направим възможното. Той ще има възможност в рамките на възможното избягване на происшествието. Ако не, е, отнемане на енергията, т.е. спирачки, е, с цел да се предотврати происшествието. Това е техническото решение. Тук се нуждаем от помощта на законодателя. Изпитателни методи, е, които да се приемат и които да кажат е, да, това е приемливо, това може да се прилага на пазара. И още веднъж ще кажа, тези автомобили ще бъдат много по-безопасни, отколкото всички настоящи шофьори, но остатъчен риск остава. Господин Лотринг, вие говорихте за това колко каква радост носи шофирането и е, за това как ш, ш, шофирате трябва да ви разочарован. И съвременните автомобили са целите окичени с електроника и е, <laughs> съвременен автомобил е много по-опорудван с системи, отколкото първия спътник на НАСА, първия космически кораб на НАСА до Луната. Е, и тук нещата са много по-дълбоки, отколкото в, да речем, смартфоните или различните домашни системи. Вие говорите за удоволствието от шофирането. Автоматизираните системи са вариант Тоест, ние, ние смятаме, че дълго време няма да водим ние водача за, в ситуацията, но ако той пожелае в определени ситуации, те може да ги включи. И разбира се, винаги може да се намеси. Господин Дели, данните личните данни. И в момента имаме обмен на данни и, и сега вървят нещата много добре. Проблемът ще е по-скоро политически, отколкото технически. Кой какви данни ще обменя и с кого? И тук трябва ясно да разграничим за какви данни говорим. От една страна има релевантни за безопасността данни, които незабавно ще бъдат предоставени на всеки намиращ се наблизо. И от друга страна лични данни, които не, не засягат никого. И има едни междинни данни, които в анонимна форма могат да бъдат подавани. Да речем натоварване на транспорта и така нататък нататък. А има и данни, които могат с съгласието и желанието на шофьора да се подават данни. Така че ние не можем да говорим за данни ангро, а да трябва ясно да кажем кои, за какви данни говорим и да кажем ясно кои данни се обменят задължително, кои в конкретни случаи, кои не се обменят. Господин Бах, говорихте за едини модели като Airbus мисля, че европейското автомобилостроене с гордост е, да каже, че е конкурентоспособно. Ние държим на конкуренцията, искаме да имаме различни фирми с е, конкуренция между участниците, поддоставчиците, но в предварителните проучвания и изследвания ние работим заедно. И точно системата AirTrack е пример за това. Ние обединихме усилия за изследователска дейност в търсене на обща основа една европейска технологична платформа, но в края на краищата ще запазим конкуренцията, за да бъдем конкурентоспособни на световния пазар. Господин Драма, за, за вашата идея за и казаното за каршеринг, устроенето горещо подкрепя този въпрос с цел да разтоварим градовете, за да има по-малко емисии. Ние активно подкрепяме такива форми, но не виждам някакъв преломен момент. Напротив, тези тези автомобили са все по-често в движение и не мисля, че това води до някаква съществена промяна за автомобилостроенето. Това е което имах да кажа в отговор. Благодаря. Председателят каршеринг модела в Бремен заменя редица много, е, редица е, автомобили. Но сега нека чуем господин Мюллер и отговора му на въпроса. Първо, нека да кажа на господин Ван Декамп че разбира се ние искаме да започнем с нашия проект в по-ограничен мащаб. Там беше по-лесно да убедим хората, защото проблемите ни, пречките са не толкова технически, колкото да убедим хората и понеже ние правим в световен мащаб първия, първия подобен проект за автоматичен, автоматизиран градски транспорт само в границите на Сион. Не, не можете да пуснете такъв бус до Берлин, можете да се движите в по-малък град. И освен това в Сион направихме този опит, защото смятаме, че ние никога няма да заместим нашия високоефективен град градски транспорт това, което можем да направим, да, е, да предлагаме услуги при поискване, които са по-търсени на село и в е, малките градове по въпросите за е, безопасността. Може би не засегнах технически аспект. Трябва ясно да кажа, нашия шатъл няма место за водача, няма спирачки и няма волан, които да задействате. Има един стоп бутон. Това е всичко. Разбира се, може да кажете, че това е опасно, но както каза колегата, чудесен начин да се намали опасността е да се намали скоростта. Нашия шатъл ще се движи със скорост 20 км в час за, за център, центъра на града. Това е достатъчно. Технически е възможно и по-висока скорост, но от съображение за безопасност смятаме да започнем така. Ам, така, че а, е, ниската скорост намалява а, е, опасността в отговор на господин Рике на френски. Моята така приемна страна от е, франкофонията, нека да кажа, е, мога да отговоря на френски. Е, та от една година вече съм на мнението, че трябва да се чака сигурно най-малко 20 години. Сега съм вече още по-сигурен в това. Съществуват съответните приложения, включително и за публичния транспорт, с оператор, който може да контролира и съответно с по-ограничен маршрут. Има такива решения, но основното препятствие да бъдат въведени тези системи е законодателството. В Швейцария вече сме приети от съответния сертифициращ орган и се надявам, че ще можем да приложиме, но и че достатъчно скоро ще се приеме законодателство, което да позволява подобни технологии. А, после проблема за отговорността вече е, така е ясно. Производителите са отговорни за автомобилите си и се очаква да се гарантира до да е известна степен сигурността на пътниците и да се поеме отговорност, ако нещо не се случи както трябва. А, във всички случаи ще има и достатъчно камери, така че винаги ще може да се докаже кой е, е отговорен е, съответното МПС или някой друг. Така както се случва и с обикновените коли. Така че не може, това не може да е голям проблем. Разбира се, законодателството трябва да бъде под, е, пригодено. Що се отнася до инфраструктурата, независимо от е, опита, който сме имали, че там нещата струват доста скъпо, самонаправляваните МПС, тук вече става дума за напълно автономна е, технология, т.е. не е необходима допълнителна инфраструктура. Единствено, само трябва да има знаци, имайте предвид, че ще има такива коли. Във всички случаи ще има и приложения от смартфони, които да ви предупреждават, че има такива коли наоколо. Така че няма, няма проблеми за инфраструктурата, цената е доста скромна. Разбира се, става дума за нови коли, е, относително стандартни електрически автомобили, автомобили с съответните датчици и софтуер за управление, но те не са чак толкова скъпи и във всички случаи са много по- биха били по-ефтини, ако не служат на един човек е, за половин час на ден, а се използват от е, за транспортиране на повече хора, примерно като се споделя или се използва в градския транспорт. И накрая, приема ли обществото? До момента ние вече се занимаваме именно с превоз на хора и, и хората, които използват транспорта, не го карат те самите. Те очакват този транспорт да бъде добре организиран. Същото ще се случи и с тези автомобили. Първите реакции са положителни. Хората са доста... им се радват. Е, бихме могли, е, разбира се, да направим разяснения за това как се функционират е, тези коли, но придружаващите, придружителите в този транспорт няма да имат задължения за управление. Журналисти, които доста така бяха изложени на опит да използват подобни МПС бяха много заинтересовани. Знаете, че журналистите са най-критично настроени. Те в момента бяха много положително ориентирани. да. Благодаря. С това ние приключихме дискусията по първия панел, която беше много интересна. Преминаваме сега към втория панел и искам да ви помоля да заемете местата си. Имам предвид докладчиците да дойдат и да вземат местата си тук. I think we can continue. Ако обичате, вземете места да започнем. Сега преминаваме към втория панел э, интелигентни транспортни системи. И първият э, оратор е э, господин Ерик Сенсън, от е, ЮКАТ университета в е, САЩ. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Сигурно, може би ще рискувам нещо и ще ви кажа е, фраза, която всички познават. Транспорта е сложен. И не, не винаги е, доста, предлагането посреща търсенето. Така че въпросът е как да се увеличи предлагането, като традиционният отговор е да се изгражда инфраструктура. А, а интелигентните транспортни системи означава да се увеличи предлагането без да се изгражда повече инфраструктура. Изброил съм така основните мегатенденциите, не само в транспорта, които могат е, да се възползват от е, последните е, иновации. Знаем, че компютрите и автомобилите стават все по-интелигентни. Въпрос е какво се случва с устройствата за събиране на данни. Те вече променят пазара и собствеността на данните се измества, измества се усилията от осигуряване на собственост на данните към осигуряване на услуги. В, в света на авиацията нищо ново не е това съответните въздухоплавателни средства да се управляват от софт, софтуер. Сега същото се случва в колите. Има автоматично тръгване, спиране, паркиране и така нататък. дигиталните системи реагират по-бързо от хората и системите за идентифициране на инциденти също могат да реагират по-бързо от е, хората. Информационните е, технологични системи всъщност могат да дадат по-ефективна мобилност, по-безопасна, е, по-екологосъобразна и по-удобна. И това е важно, за, вярно за всички видове транспорт. И факт е, че имаме много инструменти на лице, тогава се задава въпроса какво ни липсва – а, отговорът е не ни липсва много. Трябва да се е, направи необходимото да има повече електрически коли и устройства за зареждане, да е по-ефективно и по-адаптивно това зареждане. Инфраструктурата трябва да стане интелигентна, защото Пътищата сега не се различават много от тези изградени в 19 век, т.е. инфраструктурата не е много интелигентна. Трябва да се разработят подходи към високо автоматизиране, висока степен на автоматизация посредством свързани МПС. Трябва да се поевтинят сензорите, да се разработи 5G телефонията т.е. телекомуникационните връзки. Сега навлизаме в този странен свят, наречен интернет на вещите и ние е, нямаме достатъчно разбиране за аспектите на киберсигурността в този свят. Също въпросните батерии и мерките и мрежите за а, предоставяне на въглеродно гориво. Какво друго липсва? Ние или не разбираме, или много бавно приемаме някои от нещата, които излагам тук. Първо, не сме наясно какви ще са търсенията за нуждите от транспорт в бъдеще и как ще се облагат те. Как ще какво ще е последиците за данъчните системи? Какво ще е поведението на водача, разсейването му и така нататък? Също емисиите от транспорта. В света на авиациите и до известна степен пътния транспорт, там а, трябва да има споделен контрол, да е ясен профила, на водача и да е ясно кой каква степен на контрол ще има. Това е особено важно за автомобил, автономните МПС-та и всички измерения на този въпрос не се разбират достатъчно. Също, реалните емисии. Също не сме готови да приемем идеята, че вече има свързани автомобили, че имат полза от, от тях и че те са по-ефтин вариант за транспорт. Комисията има публикации за така наречената а, си за инфо, инфо, автоматизираните системи. CITS. Също, какви ще са въздействията върху задръстванията, възможностите за паркиране, безопасността и данъците и доходите от данъци. Прост, после какво ще е въздействието на употребата на, без, на неуправляеми пилотни средства? После стандарти. Много е важно. Не можем да изготвяме само така една двоизмерна карта в това отношение. Нещата са много по-сложни. Трябва да се направи и е, разчет на разходите, кое как е направено, къде са ползите. Трябва да има повече сътрудничество между производителите на автоматизиращи устройства и а, операторите на инфраструктурата, защото те са взаимозависими. Говори се тук за отговорността, за институционалната рамка за високо автоматизирани МПС. А, също така да се отчете, че много малък процент от МПС ще участват в конвенционалния трафик. 5% ще са високо автоматизираните коли. Необходимо е да има и обща европейска а, стратегия, защото ще има много голяма конкуренция на различни нива. А Същевременно много американски компании искат вече да навлязат в тази територия, за да получат информация не непременно в полза на транспорта и пътуващите. Когато бях дете, се изглобявах самолетчета и така получавах модела с картинките, с инструкциите и така нататък. А сега а, високо автомо, автоматизираните автономни автомобили са именно същото. същото. Имаме частите, но нямаме инструкциите за употребата им. Това ни липсва. Благодаря. Сега господин Том Фъге, анали... аналитик от транспорта в ОИСР. Международен транспортен форум. Имате думата. Благодаря много за отправената ми покана. Благодаря за отправената покана. Здравейте, госпожи и господа. А, а, аз съм от англофи англофонския град Хамбург и за това ще говоря на английски. Just very quickly, um, what is the international... Съвсем накратко, какъв е Международният транспортен форум? Ние административно сме към ОИСР в Париж, мозъчен тръст. 38 министерства са наши членове, т.е. доста голяма членска маса включително страни като Индия, Китай и други. Мозъчен тръст сме, т.е. имаме е, мандат да даваме е, съвети за изграждане на политики на министрите по транспорта. Поред е, теми, те трябва да бъдат подготвени. Провеждаме и годишни срещи на върха в Лайпциг тази година тя беше за зелен, екологосъобразен и приобщителен транспорт. Също така се е, занимаваме с е, научни проучвания. Тук ви е, показвам два примера за автоматизирани, е, за проучвания, свързани с е, е автоматизирани системи, използване на данни в големи обеми. Работихме за данни е, в големия обмен и мобилност. Е, съответно, това проучване е на нашия сайт. Сега продължаваме да работим и скоро ще публикуваме е, доклади по някои по-конкретни теми. И сме направили една едно проучване за апгрейд на системи за градска мобилност като така подходихме с това да не мислиме за преходния период, а да направим един модел за градски транспорт с сувалки пределно автоматизирани и се опитахме да прогнозираме какви ще бъдат въздействията. Тези две е, публикации са наши. Сега, данните, които подхранват економиката. Тук се спомена малко по този въпрос. Наличието на огромни обеми от данни, които се биват събирани от различни нови източници на данни, дават възможност да се развиват и бизнес модели, където да се дават отговори на въпроси посредством обработване на тези огромни обеми данни и съответно да се изграждат модели за, нови модели за мобилност, включително за споделено използване на споделени ресурси. И по този начин данните всъщност задвижват економиката. Въпросът е на кого принадлежат на тези, тези данни. В голяма случай това са геолокализиращи данни. И тогава въпросът е, трябва ли да, сме, да притежаваме тази, тези данни и също основните въпроси са защитата на тези данни срещу киберпрестъпления и тероризъм. Както казах, данните дават възможност да се изграждат концепции за мобилност. Тук сме на ръба на сместването между технологични иновации и социални такива. Економиката на споделянето е добро, добър подход, но също така става дума и за разработване на технологии и системи като Uber и други, които се смятат за не толкова положителни и за разрушаващи на а, е, традиционни услуги и индустрии. Р- за регулаторите доста трудно да спазват ам, развитията, а, е, случващото се на, на място. Може би са необходими е, тотално нови е, модели бази данни, с които да се регулират подобни системи. И накрая да говоря за така концепциите за споделена мобилност. Примерно, производителите на коли могат е, да започнат да предоставят и услугата мобилност програми за споделяне на коли, например. Има много такива. Някои са по-формализирани, други не. Юбер, както виждате, се развива в един голям бизнес. Тоест, тук се създава за сега една малко сенчеста зона, при ЮБЕР се породиха ред проблеми с съществуването им в някои страни, защото те много агресивно се обръщат към пазара. Но има и положителни страни, защото, примерно, задръстванията по нашите пътища са причинени от това, че пътниците, средностатистическия брой на пътници в колата е 1,2. И тук в нашето изследване за повишаване или актуализиране на системите за градска мобилност, разгледахме въпроса какво ще се случи, ако има система от споделена автоматизирана система за градска мобилност. Два различни сценария разгледахме, две различни системи. Едната сходна с тази на такситата, т.е. по-малки МПС, които да могат да бъдат споделени. Все пак, значи, да бъдете предвиждани от точка А до точка Б, без а, много отклоняване, където по пътя можете да споделите колата с един-двама души. И другия модел е минибус 10 до 12 души, който да бъде споделен. Може би ще прави малко повече отклонения по маршрута но винаги ще бъде от точка А до точка Б, т.е. да отивате до спирката на въпросното превозно средство максимум, изминавайки 500 метра. И тогава, ако се въведат подобни системи, може би ще можем да отстраним около 90% от колите на пътя, защото в такъв случай ще са ни нужни само 10% от сега необходимите ни автомобили. Разбира се, тогава се поставя въпрос откъде ще дойдат тези автомобили. Европейската автомобилна индустрия трябва да може да отстоява своето си място и вероятно би било разумно и виждаме вече първите признаци на това, че те се придвижат в тая посока, т.е. те да станат повече доставчици на услуги за мобилност, отколкото чисти производители на МПС. Много често сега вече има предлагане на подобни коли и подобни автомобили. И се поставя въпроса, ако се въведат подобни системи, кой ще ги оперира? Производителите на автомобили – или традиционните оператори на публичния транспорт. Дали те ще влязат в тази област или ще се появят напълно нови участници, евентуално дори извън Европейския съюз. Това са въпросите, които се опитваме да предвидим и да отговорим за да можем да подадем съответните заключения и на а, министрите ми. Аз ще спазя германската ефективност и ще приключа до тук, защото толкова време ми дадохте. Благодаря, благодаря и за спазеното време. Е, ни малко закъсняхме, но грешката е наша. Сега следващия е господин Рафаел Кесли от Федералната служба по пътищата на Швейцария. Уважаеми господин председателю, драги е, евродепутати, благодаря за възможността да ви представя нашата система. Накратко ще говоря задача за изготвяне на е, е, концепцията, различни мобилни моделни варианти и ценообразуване. Ако времето позволи, ще кажа няколко думи и за интелигентните системи и за за пътните такси за тежки автомобили. Както вероятно не виждате, задачата е поставена цел на правителството от предходния мандат, като съответния департамент от Министерството възложи да разработим концепция до 2015 година. Основните задачи бяха да определим концепцията за мобилното ценообразуване, сухопътен и, железо, и релсов транспорт с цел да послужи за база на политиката политически и обществен дебат за определението и целите това е, говорим за разходи за използване на инфраструктурата и услугите в обществения и частния транспорт с цел да се повлияе на търсенето на мобилност, като за, за тази цел се отчитат интересите на всички и се, целта е да се улесни натоварното на инфраструктурата. Така, целта не е финансиране и това не е инструмент за финансиране, макар че управлението се осъществява чрез цената и финансирането е възможно. Е, так, освен това не преследваме изрично екологична цел. На тук са петте варианта за сухопътния транспорт. Те, те са модул, модулно изградени, е, като започнем от навък на километър и това е първия вариант във втория, в самото начало за използването на националните пътища. Е, автомагистралите се събират такса на километър, так, так, е, като тук променяме системата и се ориентираме към потреблението. Това е първия, първа стъпка към плащане за потребление. Е, това може да доведе за минимално намаряване на транспорта, но е, не може да повлияе на управлението на транспорта. Във втория вариант се начислява такса различна за час часовете извън натоварения трафик и намаляване на трафика. С надбавката за километър в основните часове е, има опасност обаче транспорта да се прехвърли по второкласната пътна мрежа. Е, за следващия вариант, зона А, зона Б, се начислява определена такса за натоварените часове и надбавка за ненатоварените часове, особено в големите агломерации, където също се е, събира съответна надбавка. В следващия вариант са зона мрежа, зона Б, има разликата единствено, че не само в натоварните, но и в ненатоварните часове в агломерациите се събира съответно налог, налог на километр последния вариант, кой, която обхваща всички обществени пътища, национални, кантонални и общински, има налог за ненатоварните часове и надавка за основните, натоварните часове така има възможност да се въведе равнопоставено третиране за цялата страна и решаване на проблемите там, където възникват като цялостен подход, е, опасността от прехвърляне на транспорта към второстепенната пътна мрежа се свежда до минимум. Няколко думи за обществения транспорт, като трябва да обърна внимание, че голямата разлика между обществен и личния транспорт се състои в това, че транспортните предприятия се явяват допълнителни участници в движението между употребителя на инфраструктурата и крайния потребител. Там се въвежда така наречения плоск, плоска такса, flat rate, е, която може да се използва е, при движение в определени пътища тук, което не съществува по сухопътната мрежа. Ето трите варианта в обществения транспорт на особено товарни линии. Линията се определя по два коефициента е, като място и като време. Е, така че е, ние се придвижваме към система, която да ни позволи да разберем доколко различните тарифи водят до направляване на търсенето и транспорта. Но това е възможно само като пилотен проект, не и като трайно решение. Следващия вариант се залага не само на определени линии, но и на особено натоварени райони, на градове и а, агломерации, като се събират различни такси по различно време в зависимост от вида транспорт. И а, при местните пътища се залага а, не само на определени линии, определени часове, но и за цялата територия територия на Швейцария. Този е, общ модел на територията на цялата пътна мрежа на Швейцария може да се постигне равномерно натоварване, да се прилагат тарифи е, в съответствие с потреблението по системата Pay as you use е, и още няколко думи по другите теми. Е, с прилагания модел в Швейцария още от сега имаме цена за тежкия транспорт от 2011 година. Това позволи да стабилизираме тежкотоварния транспорт. За ITS и, и мобилното ценообразуване нещата вървят ръка за ръка интелигентната мобилност ще промени настоящата мобилност, затова държавата трябва да създаде подходящи условия за насърчаване на това развитие. За по-нататъчна, по-нататъчна информация е, можете да консултирате нашия вебсайт, къде ще намерите доклада на три езика, а е също и е, е, е, нашите партньори. Сега Ева Совка от Изследователски институт за транспорта в Варшава. Good afternoon, ladies and gentlemen, uh, distinguished guests, Mr. Chairman. Uh, I'm coming from Road and Bridge Researchers. Аз съм от Варшава и искам така да ви представя нашето приложно изследване. Ние се занимаваме с доста теми и е, ще представя тях най-общо, после ще разговаряме. Първо, преглед на технологиите за мобилност. Ние участваме като научно-изследователски институт в един от проектите по Хоризонт 2020 и е, разглеждаме потребители на инфраструктура в различни видове модалности. Разглеждаме технологии, които могат да бъдат прилагани в различни видове транспорт интегрираната транспортна инфраструктура и съответната да, структура на данни също са тематика, с която се занимаваме. Тоест средата, която осигурява и възможност за споделяне на информация за киберсигурност сигурност и така нататък. Един от нашите проекти също бе свързан с автоматизиране. Говорихме доста, доста по този въпрос. Автоматизацията е свързана и с комуникации между отделните превозни средства. разглеждаме възможностите за връзки между устройства и е, съхраняването на данни в облак е, в общата тема интернет на вещите. Като научно-изследователски институт работиме в сътрудничество с център, Центъра за разработване на тран, системи за транспорта. Те е, е, действително работят с големи обеми данни. Огромни обеми е, данни се е, генерират в момента от различните видове транспорт е, и от различните сектори на транспорта, включително тук се поставя и въпроса кой е собственик на тези данни, как могат те да се ползват, можем ли да ги ползваме в, за благото на потребителите. Отговорът е да. Един от нашите проекти именно търси отговори за това как може да се използват тези данни за подобряване на транспорта и трафика. Тоест, данни в големи обеми за мобилност и трафик. така, мотото е, ако може да се измерва, не го моделирайте. ние се опитваме да работим по тази е, тема, защото няма смисъл да се измерват данни, които не могат после да се използват за моделиране. Какъв смисъл е да се отчитат данни много внимателно? Ние трябва да ги използваме за да се създава полза за потребителите и за създателите на транспортни системи с различните им черти. За съжаление, не мога да ви пусна едно анимационно филмче за така използването на автоматизирани МПС, как се индикира, примерно, ограниченията на скоростта, останалите потребители, е, какво, какви други данни можем да получим от устройствата в колата и така нататък. Това са устройства, които в момента съществуват. Нищо ново не е. В момента вече има възможности дори за още по-прецизна локализация и за подобряване на комуникациите между МПС и инфраструктурата. В Чехия изготвихме анализ на националната мобилност на базата на данни в реално време. И тук на слайда виждате обозначени големите градове. Там са събрани данни в реално време, къде са разположени автомобилите и така нататък. Тоест, ето, е, вече бъдещето е пред нас на уебсайта може да се вижда тази картина и съответните центрове за управление на транспорта могат да я ползват. Те виждат в реално време какво се случва на пътя. Един атлас а, за а, мобилност, пак концентрациите около агломерациите. Тази данни могат да се използват главно за управление на трафика, но също така и за търговска цели, за електронна търговия, за логистиката, за транспорт на стоки. Тоест, с тези данни можете да определите във бъдеще начина на транспортиране на всичко. Давам ви пример за апликации за използване на данните от пряко постъпващи от системите за наблюдение на движението. Те могат да се използват на настолни компютри, може да се създават карти за пътните потоци. Много добър поток е. Това е едно приложение, което помага на центровете за транспорт да управляват трафика. Също има едно приложение за управление на трафика е, на базата на данни от GPS. Тук може да се използват тези данни при е, управление на трафик при определени събития с, а, примерно, климатични промени или терористични атентати, как, как точно може да се управлява трафика, когато се случат подобни инциденти. По този ние така можем да използваме данни за това какво да се, как да се съобщава на хората, как да се е, стига до тях и така нататък. И е, тук ви показваме и възможности за управление на трафик по е, други начини, с е, камери, където се вижда, че когато нещо се случва, може да се получи конкретно изображение от случващото се на място. Също е, електронните винетки и задръстванията, това е тема, която в момента се дискутира и на политическо ниво. Аз е, лично обаче в момента говоря за технологиите. В Полша има електронна система за събиране на такси от големите тирове посредством датчици, разположени в тях. Имах много красива картинка, обаче на този компютър не мога да ви я покажа. Европейска електронна услуга за събиране на такси можем да направим на единна система, което е от ключово значение. Потребителят може да си осигурява свободно преминаване, тази система е удобна и за предоставящия услугата, защото е, осигурява взаимосъвместимост. Значи, ето е, камиона, а, сработи картинката, пристига е, камиона, минава през съответния датчик, автоматично се регистрира, минава камиона и вече съответно електронно се класифицира съответното МПС, определя се таксата и се събира. Има си своите плюсови и минуси подобни системи. Много голям фактор е и как хората приемат налагането на такива такси, особено когато те се налагат за намаляване на задръствания в градска среда. Като цяло хората не са много склонни да, ги, да приемат такива такси. Има проучвания от институции в Испания от 2014. Ето резултатите. Мнението 36% искат да се използват такси за намаляване на замърсяването. Тоест, могат да се събират такси и те да се използват за инфраструктура. Хората са съгласни с това, също са съгласни с идеята е, тези такси да се използват за подобряване на управлението на трафика. 80% считат, че трябва да има по-скоро ограничение на трафика, отколкото събиране на такси. И е, много голям процент от е, запитаните не дадоха мнение, което е проблем, защо те нямат мнение. А, също така 29% смятат, че вече се плаща достатъчно много и че не е справедливо да се налагат допълнителни такси и е, също около над 20% не са убедени, че тези такси са ефективни. Благодаря. Господин Депре има думата сега. Госпожа Депре. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата на края ще бъда съвсем конкретна. Помолихте ме да разкажа за платформата CITS. Това са системи за сътрудничество. Говорихме много за автоматизираните автомобили, не говорихме за така наречените кооперативни автомобили. Те са те не само взаимодействат и си изпращат съобщения, но е, са във връзка и с други участници в движението, с е, автомобилите, мотоциклетите и е, инфраструктурите. Говорим за управление на трафика. Много сме работили по тези въпроси през последните години. Тук виждам колеги, един двама, включително трима. Ерик работи много тясно с нас по тази платформа и аз бих казала, че дискуси, много дискутирахме между нашите специалисти, нали мога и, и теб да нарека специалист, Роб но мисля, че това е абсолютно необходима дискусия не само между техническите експерти, но въпросът трябва да се постави на политическо ниво. Затова сме много благодарни и на Нидерландското председателство, че постави въпроса на дискусия. Мисля, че е важно обществените органи в областта на транспорта да бъдат наясно с развитието, за да бъдат в състояние да се ориентират какво предстои и едновременно с това да могат да насочват резултатите, които следват от иновациите. И така, говорим за различни неща, автоматизация 10 години, 20 години. Какво ще стане от тук на след, не е трудно да се каже. Нещо ще се случи, как обаче ще стане, това е трудно да кажем. Едно е ясно, цифровизацията променя всички. До преди няколко седмици говорихме за а, мултимодалните услуги и ролята на данните в тях. Тук е същото, но това, което е особено важно според нас и въобще за Генерална дирекция транспорт и движение, създава се възможност да се насочим към политически цели, към безопасността на пътя, но едновременно с това нужда, се нуждаем от разбиране на промишлеността, на изследователската на общност, на обществото, на политиците, да се разберем какво всъщност искаме да постигне това, тази развойна дейност. Говори се доста за промишленото измерение. Това е изключително важно в тази област. Има редица много инициативи в световен мащаб и аз бих казала, че в Европа не сме чак толкова зле. Проблемът е, че има определени отрасли, които са активни в една област, други в, в друга. Но това, което липсва е едно общо виждане как, какво искаме да стане, с каква цел и при какви условия. Тръгвайки от всичко това, ние създадохме тази платформа, която според мен се използва като истинско оперативно средство, за да видим какво е разпределението на системите в Европа. И аз бих казал, в резултата на тази е, последна година на много е, труд е, имам промяна в поведението на промишлеността. Говоря за промишлеността и изобщо за индустрията, не само автомобилостроенето

Те казаха, че ще бъдат готови за действие през 2019 година. А това поставя отново редица въпроси, отново не само технически, по-скоро социални. Чух да се говори от господин Артюк за рамкова уредба на управлението на личните данни. Имаме такава от преди една седмица. Вече парламентът даде своята благословия но да, ние трябва да сме наясно какви оперативни изисквания са ни необходими, дали е необходимо да натисна определен бутон, ако искам да предам определени данни, седейки в съответното превозно средство, защото такива сътрудничещи, коопериращи превозни средства ще общуват във всеки един момент, всяка секунда. Тоест, ние трябва да бъдем в състояние да осигурим на водачите е, е, възможността да отговорят на въпроса. Искаш ли да подаваш такава информация за определен тип услуги ще свържа всичко това с, та, с факта, че данните за безопасността на пътя не са вълдушевяващи вече втора година. Така че наистина се нуждаем от това да насочим вниманието си към услуги, повишаващи безопасността на пътя. Има стотици такива възможности и ние се опитахме, разглеждайки над 100 работейки с над 100 участници, обществени органи, местни органи, бизнес, промишленост, за да изведем е, сферите на приложение. Около 10 на броя безопасност, е, задръствания, предупреждения за такива и тъй нататък и тъй нататък. Привеждам тези примери, за да ви покажа, че се опитваме да постигнем връзка между политическите цели и начина на действие на системата. Говорихме днес за автоматизацията и мисля, че основното послание тук към вас е, че е, видяхте го в графиката на колегата от изследователския отдел. Ние виждаме все по-голямо сближаване между системите на е, е, кооперирани и автоматизираните системи. И мога да кажа, че колкото по-тясно е това сътрудничество, толкова по-голяма ще бъде полза борсата. Не говорим само за автоматизация по две причини. Не, не знае дали госпожа Делмонте спомена авиацията. Това, което не искаме да ни се случва, а, а, което не бива да пропускаме за пътниците. Вие, седя седяки в самолета, искате да сте сигурни, че самолета общува с центъра за управление. Същото ще бъде и в транс, другите форми на транспорт. А, определ... движението се осъществява под определени цели. Има определени правила за движение, не европейски, но местни, национални правила, които на... налагат да се съобразим с всичко това. Да, има уязвими участници в движението, има географска среда, където се налага да се пътува по-внимателно, минавате покрай училище или покрай някакви други, поради някакви други съображения. Какъв е резултата от нашата работа? Първо, ние искахме да определим приложения, които като нас, които според нас първо трябва да бъдат приложени. 2019 година това трябва да стане факт. Говорим по въпро... Работим по въпроси на оперативната съвместимост. Вие го споменахте в дебата този въпрос не само за колите и при трансграничен транспорт, но има и различни марки автомобили, които трябва да могат да взаимодействат. За оперативната съвместимост говорим и за услугите. Говорихме за телефона. За вас е без значение каква мрежа използвате, когато вдигнете телефона. За вас е важно да можете да се обадите младите. Не се интересувате от технологията. Също е с взаимодействащите, коопериращите системи. Вие искате да знаете какво става там, е, какви развития има и нека да се възползваме от съществуващите възможности. Целият този доклад бе прият единодушно е, е, бях и пред комисията по правни въпроси преди няколко месеца. Това е документ на комисията, свален 3500 пъти. Предвид характера на документа съвсем не е лошо. Какво следва? Изготвяме мастер-план за използването на CITS през третото три месечия тази година. И още нещо важно го казахте за това колко много е вложено в Хоризонт 2020. предлагам и ще, отново ще застана с вас, пред вас с конкретни цифри. Не гледайте конкретни инструмент. Гледайте Хоризонт 2020, гледайте механизма за свързване на Европа. 70 хиляди евро са вложени тази година в общ общия пакет за CITS и ITS и е, виждате как е, това крие потенциал за финансов принос е, в Европа, защото ние финансираме на европейско ниво, но правят, същото правят и държавите членки. Така че не сме толкова зле. И накрая ние ще работим заедно с промишлеността, с държавите членки за делегиран акт на е, е, CITS. Е, рано е още да се говори повече, но във всеки, и във всеки случай ние ще ви държим в течение за развитието на нещата. Благодаря. С това ние приключихме презентациите. Сега вече идва редът на въпросите. Моля. Вим Вандеркамп. Благодаря, господин председател. Съвсем честно казано, аз сега съм а, залят с информация, данни, факти, възможности, опции. Това наистина е много информация. Ние започнахме тази сутрин в 9 часа и все още сме тук. Все пак бих задал три въпроса. Първо към господин Самсон. Защо все още няма малки е, електробатерии? това е нещо от е, репертуара на Хари Потър, така ли? Кой всъщност е против? Ние можем да произвеждаме изкуствени сърца, но не можем да произвеждаме електроакумулатори за автомобили. Някои казват, че индустрията на изкопаемите горива е, оказва съпротива, но аз не вярвам в това. Защо няма все още такива малки електроакумулатори? И след това въпрос към господин Фухе. Вие идвате от Айсера и виждате всъщност вашия поглед е отправен към много повече страни, е, а не само към Европейския съюз. Госпожа Депре казва, че ние се занимаваме с тези неща, но вярно ли е наистина това? Е, вие имате по-широк поглед. Е, наистина, имаме работа с Google, но дали Европа дава добри резултати? Нашето впечатление е, че 28 страни се опитват да открият автоматизирания автомобил, на първо място Германия, но когато става дума за истинско сътрудничество, аз не съм толкова сигурен и не съм толкова воодушевен. След това един въпрос към госпожа Цовка. Това е по-скоро философски въпрос. притежанието на, притежаването на а, собствен автомобил. Ако живеете в град като Варшава, Роттердам, Амстердам или Берлин, тогава е по-практично да има модерен колективен транспорт. Но ако живеете а, извън големите градове в Нидерландия или в Полша, електроавтомобилите все по-скоро се схващат като а, акт на еманципация. Всъщност, дали индивидуалният автомобил, собственият автомобил е изтикан на страни, всички ние сме свързани в мрежа, всички ние сме част от колектив и аз обаче не съм сигурен дали моите избиратели виждат нещата точно така, ако мога така да се изразя. Председателя, да, ви можеш да се изразиш така. Сега, Исмел Арток. Благодаря, Вим, всъщност ти знаеш защо нашия председател живее в града, а не на село, нали? Аз имам два въпроса. Първо, ще ще започна с госпожа Депре. Благодаря за предоставената информация. Аз много внимателно ви слушах, особено когато става дума за защита на личните данни, но всъщност не разбрах какво е вашето мнение по отношение на собствеността върху данните, на кого принадлежат кой притежава данните в крайна сметка. Причината е следната. На последното е, автомобилно изложение във Франкфурт е, е, участвахме в един панел, имаше интересни хора от различни сектори и точно тези въпроси бяха зададени от застрахователи, от производители, от клиенти като мен и в случая трябва като законодател да поставим рамка, защото иначе ще имаме проблеми според мен. И а, сега, как да се защитим от хакърски нападения, смятам, че това вече отива твърде далече. Искам да задам един въпрос и към господин Въге. Ние успяхме да направим проучване, че Федералното министерство на а, науката и енергетиката е възложило а, провеждане на проучване на института Фраунховер в Германия и а, този институт предлага да се използва еволюцион, еволюцион, еволюционен метод, т.е. да може да има напълно е, автома, автоматизиран е, транспорт, автомобили със собствено управление, за да се извърши тест в градска среда. Смятате ли, че има смисъл да се работи в е, тази насока? да нямаме частична автоматизация, направо да преминем към пълна автоматизация и това да се тества в градска среда. Дали тази техника е достатъчно развита, това е и моят въпрос. Председателят благодаря, тъй като други е, участници не желаят да вземат думата. Аз имам един въпрос. Сега, аз твърдя, че има нелоялна конкуренция между автомобилен и ЖП транспорт и аз винаги хваля Швейцария в тази връзка. Всъщност хваля не само плановете за пътна такса върху леките автомобили. Е, е, става дума за такса върху е, тежкотоварни автомобили и то по всички пътища, т.е. тук не се прави разлика между големи пътни магистрали и второкрасни пътища. Бяхме в Испания също, пътувахме по нова автомагистрала с автобус. Естествено, тя е финансирана с, и със средства от Европейския съюз. И на всеки половин час имаше събиране на такса. Тоест ние финансираме една инфраструктура и създаваме една финансова рамка, която не се използва нито едно частно лице не е толкова глупаво и няма да постъпи така. Но очевидно политиката е способна на това. Затова въпросът ми е защо веднага след като имате тази положителна такса върху тежкотоварните автомобили, не я прехвърлите върху леките автомобили. Това би била първа крачка и може би тогава ще се окаже, че че е, в определени часове, е, да, е, може да се събират повече пари за управление, обаче мисля, че първата стъпка е това да се прави навсякъде, както при железниците. И тъй като Швейцария образец при железниците, аз мисля, че бихме могли да следваме вашия пример. Доминик Рике обаче иска да вземе думата, моля. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да направя един коментар, който е от общ характер, не е толкова специфичен към транспорта, защото ми се струва, че има един а, срив а, по отношение на а, е, науката и практиката. И а, е, ние намираме а, е, такова несъответствие и в економиката, и в модела на регулиране. Економическият модел се развива много бързо, много автономно и е, регулацията обаче се развива твърде бавно. И по тази причина аз си задавам въпроса дали е, хората, които са носители на революцията в транспорта, е, преди две години, е, аз 20 години мисля, че ние познаваме началото на тази революция. И е, всъщност тук вече се доближавам до въпроса на Исмал в автомобилите със собствено управление имаме прогресивен модел, но и доста дискусионен модел. Големите автопроизводители, най-често европейски, смятат, че са въвели прогресивен модел. БМВ току-що не обясни това но а, те година след година а, въвеждат иновации, които излизат извън границите на автономията. Например, регулатор на скоростта, който не се възприема добре от всички, и за да се дискутира това, всъщност се стига понякога до там, че ние не контролираме скоростта. Производителите на автомобили въвеждат на всеки две години почти нови принципи, които изобщо не дават повод за дискусия по регулацията. Последния прогрес по пилотажа, автоматизацията и така нататък. И това не даде възможност да се извърши регулация. И като че ли според мен има а, много голям а, между а, операторите на данни, като Apple, които ни предлагат съвсем различен модел и тук вече имаме разминаване с економически модел. Аз не съм сигурен дали автопроизводителите, които е, смятат, е, че трябва, е, че трябва да се напредва стъпка по стъпка, няма да бъдат изместени от съвсем други модели, защото в даден момент ще има един глобален модел, и производителите искат прогресивно да го въведат. Имам два въпроса в тази връзка. Първо, дали е, не е време нашите производители в Европа да се и, интересуват от деструктивния, а не от прогресивния модел и тук вече имаме много голям пазарен риск. И вторият коментар, кой е економическия модел на американската инфраструктура, това, което беше посочено тук от изказали се. И тук вече ще можем да си зададем въпроса за економическия модел на инфраструктурата. Е, плаща се пътна такса, в кой час, е, в кой момент. Е, и тук става дума за борба между умението на политиката да събират пари от хора, които не искат да плащат, и те смятат, че могат да съберат тези плащания по друг начин инфра, инфра, цифровата инфраструктура, която се развива заедно с физическата инфраструктура и всъщност това е свързано и с автомобилите със собствено управление. И тези автомобили обаче трябва да бъдат свързани, трябва да са свързани в мрежа и и инфраструктурата трябва да бъде екипирана, така че да отразява модела на цифровата инфраструктура. Е, всъщност, е, това е и моят въпрос, защото очевидно е изключително важно това за е, функционирането на този модел. Председателят благодаря. Сега преминаваме към отговорите. Господин Самсън е първи. Мисля, че е, виновниците за е, за акумулаторите са Едисон и Фарадай. Има системи, които по принцип могат да бъдат много малки, но те се загряват прекалено. Значи акумулатора е много малък, обаче системата за охлаждане е много голяма. И сега очакваме да се разработи нова химическа реакция. Кога ще стане, не знаем, но ще стане. Няколко общи коментара по ред други въпроси, които вие зададохте, примерно защо ние и така за економическия модел. Ако има пет експерта в залата, седем отговора ще получите за това защо трябва да правим нещо и защо не. за мен е начина да вървим напред е, е метода на пробата и грешката. Трябва да се извършат съответните изпитания и се надяваме, че макар и трудно ще намериме това, което търсим. Благодаря. За um, да отговоря на въпроса на господин Декамп относно членството в ОИСР и европейските държави членки и как взаимодействаме с САЩ. Една голяма разлика е, е, че за разлика от Европейския съюз, мандата на Международния транспортен форум няма за задача е, да твори законодателство. Ние просто сме тим Think Tank. Е, даваме е, идеи, гледаме в кристалната топка и споделяме идеи. Аз самия се участвам в европейски проекти за финансиране в е, в миналото, основно в областта на автоматизацията. Работил съм по редица проекти между 2001 и 2007 година. Доста от тези проекти е, продължават да работят и бележат добри резултати. И трябва да кажа, че напредъка не беше бързо. Участвал съм от 2001 до 2006 година в подобни проекти и не очакваш, е, че в рамките на кариерата си отново ще се блъсна, блъскам с авто автоматизация. Не зная е, какво е, правят това отношение Google и другите. Може би отиват малко пари, но пък научаваме нещо. Може би производителите не бива да бъдат принуждавани да заглеждат тази тема. Тоест, аз не съм убеден, че без американския модел, който е доминиращ на толкова много места и прекъсва нещата, може би просто защото не можем да се мерим с тях. Очевидно, от, от, от преди 30 години чуваме, преди, преди 30 години чухме за припокриване с други производители, но аз се притеснявам за, от подобни изказвания. Трябва не бива да допуснем а, европейските автомобилостроители да бъдат следващия полароид или следващата Nokia. А, така че те изглежда наистина а, трябва, ние наистина трябва сериозно да помислим как да действа регулаторната рамка. Може би данните могат да ни помогнат в това отношение господин Ертук. За свой срам трябва да кажа, че само съм чувал за това проучване. Ще направя справка веднага, но повече не знам. Идеята е добра. Извън най-натоварените часове на движение в градовете. Може би тук не трябва да се прилага традиционния подход на автомобилостроителите да вървят на бавни стъпки. Може би просто трябва да се каже, ами хайде да опитаме. В Швеция има сериозни експерименти за такива придвижване от сателитни градчета до големите градове. има също идеи да речем автомоб... автоматизация роботизирани товарни автомобили по магистралите. Може би по-лесно ще се управляват. Е, в други области може би, но не в централната градска част. Технологията е на лице. Е, трябва да има регулаторна рамка, но ако политиците кажат да, нека да опитаме, това е възможно и тогава възниква въпросът има ли е технологията. Съдейки по определени приложения, Отговор е по-скоро да. Натоварените градски центрове. Не съм убеден, че технология, техниката е готова да се справи с всяка ситуация. Може би може да се направи нещо, но това означава ниски скорости в много случаи случаи и ситуации, където може би превозното средство няма да знае какво да прави, така че по-добре да не се рискува. За това говоря. Но ние също е, виждаме, че нещата могат да се подобрят, включително и за автомобилите. Така че да опитаме. Председателят благодаря. Сега Рафаел Кесли. Благодаря за вашия въпрос, господин Крамер. Става дума за мобилите прайзик. Действително в Швейцария беше посочено, че това е условие за пътния и ЖП транспорта, така че е, тежкотоварните автомобили сега трябва да плащат по-високи такси и по този начин те покриват е, всички свои разходи, включително външните разходи. 1,5 милиарда това са средствата и след това тези средства се инвестират обратно в транспорта. Защо няма е, мобилити прайзинг обхваща цялата територия. Нашата политика иска да преследва модулен метод, да се започне с малък вариант. Проблемът е, е според мен, в приемливостта. не е лесно да се убедят гражданите, че това носи печалби. Няма референтни модели, нито пък референтни обекти, където да е извършено тестване. От наша гледна точка, е, ултимативното решение е вариант, който покрива цялата територия. Смятаме обаче, че моментът още не е дошъл. Важна важен момент тук са разходите. Частните автомобили са 23 часа в гаража, тежкотоварните автомобили пътуват по-дълго. Днес има много данни, които се събират в автомобила, които обаче са недостъпни поради защита на личните данни и личното пространство. И ние смятаме, че с развитието автомобили със собствено управление. Това може да се реши като проблем. И това беше посочено в неделната преса тази седмица. Федералният съвет на Швейцария в първата година на годината ще вземе решение по тази концепция и ще установи подхода към мобилити прайзинг. Ние очакваме дискусия дали е, да се мисли за пилот е, или не и вече от тук ще видим е, какъв модел ще може да бъде наложен. Председателят благодаря. Сега Ива Савка. Uh, uh, uh, Господин Ван Денкамп, Нека да се възползвам от възможността да ви кажа, че е, живея извън е, Варшава и зависи от колата си, дори да не го вярвате. И добре ще е да има електрически тръмба, за да не трябва да карам три деца всеки ден на училище и обратно клуб, футбол, е, танци и така нататък. Но може би трябва просто да се опитаме да погледнем и други варианти, за да използваме колела, да си споделяме е, автомобилите но трябва да има киберплатформа, която да осъществява, да осигурява графика, така че за да може, да може човек да види къде може да се възползва от някоя кола, а, за да не се налага всеки ден да използвате а, колата си. Не мисля, че ще се случи така, че е, транспорта да е толкова електрифициран, че от е, предградията да може човек да се придвижва по този начин. Във всички случаи ще има нужда да се използва и традиционната кола, особено като си има предвид колко различна е европейската, колко различни са европейските режими на уреждане на транспорта. Също голяма е фрагментизацията. Как точно ще се направи автоматизацията, първа трябва да се регулира. Благодаря. И още веднъж накрая е, Клер Депри. А... Е, и така, идеята за собствеността се опитахме се да я приложим, но в момента не разполагаме с законодателен текст, който да отразява тази идея. Ще се върна към защитата на личните данни. Ето, много важно е съдържанието на данните. Винаги, когато се установи, че има лични данни, третирането ще бъде по същия начин. Когато генерирате данни, съдържащи лични данни, трябва да дадете възможност на водача да каже да или не на предаването на данни. Това бе също част от всички тези анализи направени. Доклада е много пространен, но е, дава възможност за заключение. Ние трябва да стъпим на нещо, за да позволим наш водача да каже да или не на предаването, да реши дали той желае тази услуга, да или не. Е, така че това трябва да се реши. Е, е, още едно нещо искам да кажа, като говорим за американски и европейски фирми. Нека не забравяме, че американските фирми не продават все още, все още, може би ще го правят след време, но те не продават автомобили в момента. Е, така че е, нека така да защити автопроизводителите. Вие също не искате да застрашите е, репутацията си е, пускайки на пазара, така да се каже, неща, които не са стоки, които не са 300% сигурни. Европа има сериозна традиция на безопасността. Искаме да имаме техническо развитие, а, за да не да влушим, а да подобрим безопасността на пътищата. Нека не забравяме това да, наистина американските компании работят за иновациите, но ние се научихме да бъдем по-активни и, но, отколкото до сега. Но да не забравяме компонента сигурност. Благодаря. Това беше много интересен и напрегнат дебат. Благодаря на участниците в него. Благодаря и на онези, които зададоха въпроси. Благодаря и на онези, които дадоха отговори, разбира се. С това обявявам край на днешното заседание. Ви пожелавам приятна вечер. Благодаря. Следващото заседание ще се проведе в четвъртък, 12 май от 9 часа. Тогава ще имаме гласуване по доклада на Либе по изключение. Много ви моля, запомнете четвъртък, 12 май, 9 часа.